Господин Карин Дели представлява мнението на парламента. Утре ще бъде Министерската среща по развитието на градските райони. Трима души ще участват Окони, Обрихт и аз самата. Четвъртата точка е представяне на становището на господин Ставракакис. Имате думата. Добре дошли на всички. Добре дошли на всички. Искам да поздравя всички с добре дошли. За мен е голяма радост да мога да ви представя становището по интегрираната морска политика. Тук става дума за общото бъдеще от гледна точка на една такава политика. Уважаеми колеги, морската среда е основна предпоставка за развитието на Европа. Това се отнася естествено до рибарството, но също така и до свързаните с него индустрии, транспорт, туризъм и енергетика. Тези отрасли се развиват непрекъснато и съществува голямо сътрудничество между местните органи на властта в тази насока. Морската среда – тук за мен възниква въпросът дали развитието е балансирано, най-вече предвид бъдещето и е, начина на живот на хората. Има предизвикателства на морската политика, които ние трябва да приемем и това се отнася естествено до качеството на живота в бреговите райони, респективно върху ситуацията на заетостта. Всичко това допринася за изпълнение на Европейската стратегия 2020. В частност, трябва да се подчертае предизвикателството, пред което е изправена Европейската комисия, а именно изпълнението на политиките в сферата на морското дело – тук ние приемаме, че всички теми, които са свързани с морето, с морската политика, са свързани помежду си и всички отделни политики, свързани с морето, трябва да бъдат доразвивани по един последователен начин, ако искаме да отговорим на предизвикателствата. Този подход естествено ще се осъществява по смисъла на принципа за субсидиарност и в рамките на интегрираната морска политика. Това е нова рамка за изпълнение на политиката. Всички субекти също на общинско ниво, на регионално и национално ниво ще бъдат включени при определенето на мерки и тяхното изпълнение с цел тези мерки да бъдат изпълнени съвместно и да се постигне по-добър баланс. Това са хоризонтални мерки. Имам предвид основно защита на морската среда, но също така планиране на отделните видове транспорт и средства за транспорт в рамките на морската политика. Това е новата насока на тази политика. Днес става дума за това дали тези цели могат да бъдат постигнати или не. Без съмнено, ние трябва да утвърдим нова култура на управление, сътрудничество между регионалните, националните и европейските власти, що се отнася до подобни начини на действие. Основните принципи на регионалните програми също трябва да бъдат взети предвид. Това се отнася, например, и за Франция, която вече представи програма за морската политика и тази програма може да служи за пример. Аз мисля, че интегрираната морска политика е най-важното предизвикателство за бъдещето. Разбира се, тук става дума и за регионалната политика, която трябва да се вземе предвид. Естествено, тук трябва да се подчертаят следните точки. Първо, териториалното сближаване, така както то е уредено в Лисабонския договор. Този принцип трябва да се прилага с пълна сила в интегрираната морска политика, също така и по отношение на бреговия транспорт. Децентралната организация на транспорта, осъществяване на връзка с отдалечените райони и острови и е, като последно съответно финансово обезпечаване. Освен това, трябва да се запази равновесието, за да могат тези региони в морето или около бреговете да не бъдат изолирани и да се осигури тяхното добре балансирано развитие, най-вече предвид повишаване на тяхната конкурентно способност. Естествено, една мярка за сближаване трябва да е насочена и към териториалното сближаване. Второ, трябва да се извърши обмен на най-добрите практики между различните брегови региони, за да се види по какъв път трябва да се тръгне. Трето, важно е да бъдат разработени местни стратегии, които да носят най-съществените белези на един регион – и след това трябва да се създаде нова служба в рамките на Европейската комисия с цел осъществяване на хоризонталните мерки, финансиране и отговаряне на местните потребности, като се отчитат характеристиките на отделните региони. Разбира се, всичко това в рамките на интегрираната морска политика. Освен това, трябва да се осъзнаят опасностите за морските региони, да се разработят марки за сигурността на морския транспорт. Радвам се да чуя вашите коментари в последващата дискусия. Уважаеми колеги, благодаря. Сега свършихме с тази точка от дневния ред. Утре ще продължим с дискусия. Благодаря много, Джордж. Сега стигаме до третата точка на, от нашия дневен род. Трета, това е на, а, семинарът за опроставяне на политиката на сближаване. Може би си спомняхте, спомняте, че през март решихме да организираме този семинар, за да подготвим решенията за бъдещата ни политика, включително и бъдещите законодателни актове, и бъдещите рамки на тази политика. Решихме да проведем тази дискусия, защото ние в парламента участваме вече в, на няколко етапа в процеса на упростяване на законодателството, предложено от комисията. И затова важно е днес да установим да направим равносметка за това какво е постигнато по пътя на упростяването, дали темпото трябва да се ускори, дали някои неща са забравени, дали сме избързали другаде. Трябва да видим как върви упростяването на най-низко равнище, там където фактически то най-много засяга хората. Това е проблем, в който главната трудност е сложността на тази политика и на цялата система, която използваме. Не трябва да забравя, се забравя също така, е, че тази политика е, винаги се е ръководила от желанието за упростяване а опростяването е свързано с възникването на нови проблеми, свързано е с по-нататъчното разширяване на Съюза, с по-малките възможности на администрацията да се справя с всички тези трудности. А също така има и съображения за ефективност, поради които е необходимо да опростим цялата система. Необходимо е също така финансовото управление да се постави на здрави основи. Всичко това са причините за кампанията за опростяване. Просто, преди всичко, искаме нашата политика да бъде по-разбираема и по-ефективна. Значи при опростяването трябва да се опитаме да намерим равновесие между различните политически области, в които политиката се разработва, прилага и след това оценява. А също така да може да намерим и балансът между различните участници, които участват в процесът на управление. Имам предвид ролята на европейските институции, не само Европейската комисия, но също така Европейският парламент, съвета и т.е. всички органи, които работят а, а, заедно. Без да забравяме националното, регионалното и, регионалното и локалното равнище. Опростяването е още по-необходимо, но и още по-трудно, поради следните фактори – и желанието на Комисията по регионалното развитие, пък и на Европейският парламент, е да представи предимствата на споделеното, на общото ръководство. Защото много лесно е да разпределим парите в, отделната бюджет и всеки да прави със средствата каквато си иска. но ние искаме да изтъкнем добавената стойност, която координираното ръководство може да ни даде. В рамките на процесът на опростяване, не по-малко важно е, в никакъв случай да не застрашаваме по никакъв начин изпълнението на бюджета, който разбира се с, борави с средства, които идват от дънокоплаците. Необходим ни е новаторски подход към политиката по отношение, примерно, на видовите допустими проекти, И също така бих казала, че опростяването е необходимо не на последно място, защото е необходимо по-добре да отчитаме многообразието на регионите и градовете в Европа. Необходима ни е по-голяма гъвкавост в начина по който управляваме различните етапи на този процес. И ето това е още, една, още един аспект на нашата политика. За тази дискусия днес сме поканили двама специалисти, отлични специалисти. Професор Джон Бахтлер от университета в Стратклайд в Глазго и на Роланд Беломайер И ето това е слабост на моя секретарят. Аз не знам кого представлява. А, Роланд, а, а, ти си от фирмата Бломли и Занц, но самия ти ще обясниш в каква област си специалист. Благодаря за това, че си тук. А, тук има и трима колеги от национални представители на национални администрации които също ще говорят. А, това е Греем Уотсън от шотландското правителство, а, който ръководи екипа по сертифициране и финансиране на европейските структурни фондове, господин Марек Калупа, който е директор на отдела за координиране на еврофондовете в Министерство на регионалното развитие в Полша а също така Ян Грегор а, от Чешката република. Започнем с Джон Бахлер. Искам също така да кажа, че за жалост колегите, които ще представят а, хората, които, които, които боравят с презентацията PowerPoint са далеко от вас, така че Постарайте се да ви чуват. Uh, благодаря, госпожо председател. Дами и господа, благодаря ви за поканата да участвам в е, този интересен семинар за упростяването на политиката на сближаване. Аз съм е, е, преподавател в Центъра по европейска политика към университета в Стратклайд, Гласко. Аз ще се спра на редица въпроси, които са разгледани по-подробно към документа, който съпъсва тази презентация. А искам да се спре на три основни въпроса. На първо място, настоящите усилия за упростяване да бъдат поставени в контекст, да видим как върви по-широкия дебат в тази област – и да се очертаят онези инициативи, които бяха въведени през последните години. На второ място бих искал да направим оценка на тези нови мерки за опростяване, като задам въпроса по какъв начин, колко полезни са били тези мерки, които са въведени наскоро, като се използват редица информационни източници. И на последно място бих искал да разгледам дебата за кохезионната политика след 2013 година, участие фокусиран върху въпроса за опростяването, най-вече по отношението на управлението и контрола. И така, позволете ми да започна с първата тема, да поставя инициативите за опростяване в контекст – Следва да имаме предвид, че това, за което говорим при упростяването на политиката на сближаване, е част от по-широки инициативи, които са предприяти в много части на Комисията за подобряване изобщо на управлението през последното десетилетие. Има програма за упростяване във всички сфери на политиката, да се кодифицира, например, законодателството, редица а, актове а, и части от тези законодателства са а, примахнати. Също целта е да се намалят административните разходи, свързани с а, бюрокрацията, да се направи оценка на основните предложения в политиката и да се види дали тези предложения са най-добрите варианти за постигането на конкретните цели. Има и редица други инициативи, например да се работи с държавите членки, съвместно с другите институции за подобряване на регулирането. В контекста на политиката на сближаване следва да имаме предвид също, че програма 2000 и предложенията, които бяха прияти към края на 90-те години, поставя цели за упростяване на управлението, по-голяма гъвкавост и децентрализация на изпълнението. Затова въпросите, които разглеждаме днес, не са нещо ново. Ако се върнем назад към програма 2000, ще видим, че бяха предприяти някои стъпки по посока на упростяването, но всъщност прилагането се осложни. Имаше по-строги изисквания за финансов контрол, одит, наблюдение и оценка, тъй като в регионалната политика целим да гарантираме своевременното освояване на средствата, да подобрим финансовата отчетност, да гарантираме по-голямо разбиране на постиженията а, чрез програмите. Това са въпроси, на които ще се връщаме и при този дебат. По какъв начин целта за опростяване влиза в конфликт в известна степен с а, другите цели, които сме се поставили в а, политиката на сближаване. И така, ако се придържаме към изминалия програмен период виждаме, че ранния опит по прилагането през периода 2001 и 6 накараха държавите членки да окажат натиск върху комисията да упрости процеса. Имаше доста нови административни предизвикателства, пред които се изправиха държавите членки. Имаше много високопоставени дебати, които доведоха през 2003 до приемане на съобщение на комисията за упростяване, изясняване, координация и гъвкаво управление упростяването в сферата на ревизиране на програмите, одита, финансовото управление бяха част от този процес. Имаше известен успех, успех, имаше смесено приемане, смесена оценка от страна на държавите членки на постигнатото поради времето, в което се проведе това. През 2001-2003 беше старта на а, програмния период. затова беше трудно да се види какви ще бъдат ползите от промените. С новата рамка имаше и известни ограничения на това какво може да се постигне. Друга тема, която ще присъства в представенето ми, е, че всяка мярка за опростяване има различна степен на релевантност за отделните държави членки поради огромното им многообразие на институции и административни процедури. През 2006 беше извършена реформа на политиката на сближаване бяха отчетени някои от полуките за предходния период, бяха примахнати някои от добавките към програмата, беше въведен по-гъвкав подход към оценката, нов опит да се направи оценка на спазването. Отново тук бихме могли да посочим, че имаше смесена реакция по отношение на оценката на съответствието. На следващият слайд са отразени последните мерки, свързани с упростяването, както и при предходния период стартирането на програмите вървеше ръка за ръка с нова, нов пакет за упростяване. Но те бяха малко забавени от економическата криза. Европейската комисия реагира чрез Европейска рамка за действие и Европейски план за економическо възстановяване. Има също и а, действия в сферата на а, кохезионната политика за инвестиции в реалната економика. Целта е да се ускори прилагането чрез по-голяма гъвкавост и упростяване на правилата. Комисията излезе с поредица от препоръки, които бяха последвани а, от общи регламенти, както и от правилница за прилагането, от регламенти, които са специфични за отделните фондове, бяха прияти е, и незаконодателни мерки. Ние сме откроили близо 30 законодателни и незаконодателни мерки. На този екран виждате някои от основните видове опростителни мерки, които бяха въведени чрез тези законодателни и незаконодателни мерки. Например, има по-висока гъвкавост при приключването на програмите 2000-2006, като се удължиха сроковете за допустимост. Бяха предприяти мерки за улесняване на репрограмирането т.е. да се насърчи ускорено или засилено изразходване на средствата в ключови области за възстановяване от економическата криза, като нови умения, малки и средни предприятия, енергийна ефективност, възобновяеми източници също бяха подобрени инструментите Джереми и Джесика като инструменти за финансово инженерство. Освен това се максимизира използването на общностното финансиране чрез изтегляне напред или предварително финансиране. Освен това имаше подобряване на гъвковостта на правилата за държавни помощи, упростяване и гъвкавостта на правилата за допустимост. Бяха опростени също изискванията за предоставяне на информация, за реклама, за отчитане, за наблюдение по основните проекти. И на последно място гъвкавост по крайните срокове. Промяна в сроковете, до които се извършват плащания по големите проекти. Това е обзор на първата тема, която исках да разгледам, а именно какви усилия бяха положени за упростяването. И то не само през последния период, но да поставим а, този въпрос в неговия контекст. Във втората част на моето изложение бих искал да предоставя информация за това, доколко полезни бяха тези мерки, как се възприемат те. Няма цялостен анализ на ефективността на тези мерки все още и за това се опитах е, от различни източници да извлека е, известен анализ в стратегическите доклади, представени през декември де, миналата година, държавите членки трябваше да съобщят какви мерки са използвани. Качеството на информацията, която беше предоставена от държавите членки, варира. Освен това, използвахме научни изследвания, които бяха извършени за това как управляващите органи разглеждат тези въпроси в 16 държави членки чрез програмата IQNet. Това е а, мрежа. И а, управителите на програмите трябваше а, да дадат оценка за това, доколко а, релевантни са били използваните мерки. За този семинар конкретно ние направихме миналия месец проучване сред управляващите а, органи за да разберем какво мислят те за различните мерки и да им направят градация. Мрежата IQ не се вижда много добре на този екран, но в документа имате линк. Тук са представени много органи от 16 държави от Европейския съюз на национално и регионално ниво. И така, какво се казва от тяхна страна за последните мерки в сферата на упростяването? Ние разгледахме пет групи мерки, незаконодателни мерки, изменения на общите регламенти, изменения на регламентите за прилагане, както и на е, предложените изменения като цяло. Основното послание, което се открои, е, че мерките за открояване като цяло са били поне в голяма степен добри и се приветстват опитите да се ускорят освояването на средствата и да се подобри изпълнението. В някои страни и региони Кохезионната политика е допринесла в голяма степен за справяне с економическата криза. Трябва обаче да подчертаем, че възприемането на отделните мерки варира между отделните държави членки и зависи от ресурсите, с които разполагат в сферата на политиката на сближаване, както и на по-широките усилия, полагани от държавите членки в отговор на економическата криза Релевантността на кохезионната политика и на тези мерки зависи от един по-широк пакет от мерки, предприяти от държавите членки. Много от органите изразиха опасения, свързани с рисковете за прилагане в резултат от поемането на допълнителна отговорност. И както в миналия програмен период, те считат, че мерките са добронамерени, но в някои случаи те не стигат достатъчно дълбоко, остават твърде повърхностни. И отново на базата на опита от миналия програмен период, можем да кажем, че напредналият етап по прилагането на някои програми означава, че не всички мерки са изцяло използвани. Някои от държавите членки също се вълнуват от краткосрочният ефект, по-скоро отколкото от постигането на дългосрочни цели. Получихме допълнителни подробности за тази графика, която виждате. Тук е, е обобщено по какъв начин управляващите органи градират а, мерките. В синьо са онези мерки, които високо се оценяват а, от управляващите органи. В червено са тези, които се възприемат като средно полезни, а тези, които са отразени в жълто, а, са мерки, които се оценяват а, като мерки с ниска релевантност. Виждате, че в по-голямата си част всички пакети от законодателни и незаконодателни мерки се разглеждат като а, такива от висока или средна полезност от управляващите органи. Т.е. има сравнително положителна оценка. Ако разгледамте документа, с който разполагате, ще видите, че всяка от отделните мерки се разглежда по различен начин като полезност от държавите членки. Те високо оценяват засилената гъвкавост за програмата 2006 2006 допълнителните траншове за предварително финансиране за 2009, също упростяване на правилата, свързани с допустимостта, по-широко използване на плоски ставки и еднократно изплащани суми. Има също някои грешки, които са установени и коригирани от самите държави членки. И така преминаваме към третата и последна част от моята презентация. Тук искам да разгледаме последните мерки за упростяване и как ще върви в бъдеще дебата по политиката на сближаване. Ако разгледаме всичко, което беше казано в доклада на Бартлер, в, в докладите по ориентация и упростяване, направено от двамата комисари, от този, който отговаря за регионална политика, на неформалните срещи на министрите по регионалната политика в Сарагоса неодавна, както и друг принос в тази област, ще видите, че всички казват едно и също, че се нуждаем от по-опростена, по-ефикасна политика. Фокусът е върху необходимостта от подобряване на системите за управление и контрол, като същевременно се гарантира правомерността на направените разходи. Ние разгледахме три дискусии, които вървят. Тригодишния преглед на финансовия регламент, който върви на различни неща, нива, включително на работни групи. Обсъждат се много различни въпроси. Нека да се фокусирам върху един, едно от ключовите предизвикателства, а именно реформите на системите за управление и контрол. Тук виждаме редица идеи, които бяха разисквани, как да се подобрят нещата за в бъдеще. Един от въпросите е дали можем да имаме по-различна система за управление и контрол, да преминем от три степена на двустепена система с е, един орган за плащане и за приемане на отчетите. Също дали да им може да се диференцират процедурите, да имаме различни процедури за съответствие, в зависимост от мащаба на финансирането, от а, органите, които отговарят за изпълнението или пък от а, репутацията а, при освояването. Също да се види каква да бъде допустимият риск от грешки в областта на политиката по сближаване на базата на анализ на разходите и ползите. Също дали да има хармонизация на правилата за допустимост. И друг въпрос е дали трябва да се подобри правилото за постепенно оттегляне на, на помощта, да има по-голяма гъвкавост, за да се позволи по-добро адаптиране към обстоятелствата. Но има и по-широки теми, които трябва да бъдат отчитани. В рамките на дебата за реформата ние обсъждаме и промени в управлението с създаването евентуално на една стратегическа рамка, да се подобри ефективността чрез нови изисквания за наблюдение и контрол. Необходимо е да се рационализират различни аспекти на управлението, да се подобри ефективността, но това не означава непременно, че политиката ще бъде опростена. Понякога е добре да се направи отстъп и да се видят нещата, че разходите за администриране трябва да се поставят в контекст и да се види дали те не са прекомерни в сравнение с финансирането. Прави се проучване в тази област от различни източници на финансиране. Трябва също да отчитаме, че ако има политика, която изисква споделено управление, каквато е политиката на сближаване, нещата там стават много по-сложни. Трябва също да се види как могат да се компенсират разходите и ползовете от промяната, защото самата промяна е свързана с определени разходи, особено в страни и легиони, където има сравнително малко финансиране. Там безпокойството е какви ще бъдат последиците от една радикална промяна, особено ако едни и същи органи трябва да управляват различни програми, за които се прилага различен режим за управление. Т.е. търси се стабилност и ефективност едновременно. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря много, а, господин Бахлер за тази оценка на проблемите. Но преди да дам думата на следващия лектор, искам да кажа, че имаме представител на Испанското председателство. А, искам да ви благодаря, защото вие винаги присъствате на заседанията на нашата комисия. Нещо, което не е обичайно. А, винаги да има в една комисия представители на председателството. Има и колеги от комисията, Надявам се, че някои от тях ще изяснят е, някои въпроси, особено относно новите финансови, е, новите финансови регламенти. А сега е, господин Роланд Бомайер, имате думата. Благодаря, госпожо Хюбнер. Най-напред едно а, а, кратко въведение. Аз съм, представлявам една консултантска компания, а, която е в а, има седалище в, в испанският регион Кастилия, Ламанча. И ние работим по програмата и за нашия регион. След професор Баклер, който очерта най-широките рамки на проблема, сега ще ви кажа някои по-конкретни неща. Възоснова на проучването, което проведохме през последните две седмици ако обичате следващия слайд. Съвсем накратко, какво е съдържанието на моята лекция? Първо цели, второ методи, след това анализ, резултати и накрая заключение и препоръки. Следващият слайд. Какви са а, нашите цели? Как подходихме към решаването на задачата? Ние решихме, че трябва да направим критически преглед на мерките за упростяване, които са вече възприяти или които се предлагат. А също така да ги предложим за обсъждане, а и възоснова на обсъждането, което проведахме в Испания, и възоснова на проучването да предложим вариантни решения за подобряването на управлението и контрола. Управлението и контрола на структурните фондове ще бъде в центъра на нашата тема. Защо са ни необходимо, ни е необходимо упростяване? Защото едно неодавнашно проучване, което проведахме по искане на комисията по бюджетен контрол, поискахме 15 одитни органа в страните членки за това какво мислят за сегашната система на управление и контрол. Графиката на екрана показва, че около две трети от отговорилите са загрижени не харесват сегашните методи, защото те смятат, че могат да вредят на качеството на финансовия контрол. И една от главните цели на нашата политика е да поддържаме иновациите. И във връзка с това съществуват опасения, че ония, които предлагат проекти търсят по-скоро национална и регионална помощ и не се обръщат достатъчно към европейските органи. И а, също така съществуват опасения, че се отделя много по-голямо внимание на контрола, отколкото на съществото на работата. Това пролича от отговорите на одините органи, които бяха, до които се допитахме. Сега накратко за целите на моята лекция. А, Преждеговорившият вече отбеляза главните мерки, е, главните промени в е, регулаторните рамки бяха изложени от него. Те бяха предложени от Европейската комисия. Целта е да се облегчи е, използването на фондовете и както и госпожа Хюбнер посочи, Необходимо е средствата да, постигнат, да стигнат до бенефициентите по най-ефективен начин. Това е целта и на много от предлаганите изменения в сегашната практика. Да се намали а, е, бремето, което се върху плещите на тези, които управляват структурните фондове, да се въведе по-голяма яснота в тяхното използване, а също така и да се намалят а, е, някои от изискванията към тях. Какъв беше използваният от нас метод, за, чрез който се опитахме да отговорим на въпроса? какви е резултата от мерките за опростяване до сега? Преди всичко разгледахме всички изменения, които са прияти до сега. След това проведохме до проучване, в което очакваха 37 одитни органа от 19 страни членки – отговора си на въпросника те споделиха мнението си за предлаганите мерки за упростяване. И накрая, аз познавам в детайли само управлението в една област, в един регион. Проведохме интервюта с е, управителите на структурни фондове в Кастилия и Ламанча, Кастилия и е, Леони в Каталония. А за тези, които не познават тези региони, ще кажа, те, те са доста разнообразни. Е, единият регион а, е, а, е, има главно за цел конвергенцията, други са способността. Какви бяха резултатите? Резултати, които бяха потвърдени от разискването между ръководителите на структурните фондове. Е, Оказва се, че ще трябва да има баланс между общите и е, специфичните изменения. Какво имаме предвид под общи изменения? Това са изменения, които засягат всички области на използването на структурните фондове. А специфичните, конкретни изменения се отнасят до отделни фондове, например фондове за териториално сътрудничество, инструменти на финансово инженерство, така наречено, и така нататък. Наред с това, специфичните приложения имат по-малко въздействие върху намаляването на административните тежести, тъй като те се отнасят до една сравнително малка част от е, европейските фондове. В някои случаи по-малко от 1% от е, цялата сума на средствата, изпускани за политиката на кохезионните фондове. Тоест, понякога тези изменения, специфични изменения, имат сравнително ограничено въздействие. Анализирахме измененията по отношение на тяхната насоченост. Каква е тяхната цел, се опитахме да си отговорим. От 39 изменения установихме, че 21 имат за цел и изясняване на съществуващите изисквания. Тоест, тяхната цел е по-доброто разбиране на това, което се иска от регионите и страните членки. 13 изменения имат за цел намаляването на административните изисквания, а други 17 се отнасят главно до движението на фондовете, особено в светлината на економическата криза, как парите да стигнат до крайният бенефициент по-ефективно. Какъв беше отзвукът след този преглед? Ние избрахме да анкетираме одните органи, тъй като те наскоро участваха в оценка на съответствието бяха, както казах, изследвани, вече приложени, така и предлагани изменения. И на този слайд графиката показва, че приетите вече изменения, те, те са съпоставени с предлаганите изменения, две трети от отговорилите считат, че не се е променила административната тежест около 20% считат, че административните тежести всъщност са се увеличили, докато само 17% смятат, че тежестите, административните тежести са намалили. Това се отнася до приятите до сега изменения. Ако погледнем измененията, които ще бъдат въведени в действие тази година, картината е по-положителна. Около 60% Счатат, че няма да има голяма промяна, но около една трета, 35%, очакват административното бреме да се намали в резултат на тези изменения. Друг въпрос, който зададохме в рамките на това проучване, беше дали фондовете стигат най-ефективен възможен начин до крайният получател дали те достигат до по-широк кръг от е, получатели, как достигат до тях. И тук картината не е особено отрадна. 72% от одитните органи смятат, че няма промяна в начина по който фондовите средствата от фондовете достигат до крайния получател. Някои от мерките, разбира се, са въведени неотдавна. И е, все още е вре, необходимо време, за да се установи какво е тяхното въздействие. Так ще кажа няколко думи за резултатите от интервютата в четирите региона на Испания – повечето а, участници в изследването бяха доста критични спрямо това, което се е, е направено до сега и това, което се предлага. Те смятат, че направеното не е допринесло съществено за намаляване на административните тежести. Един от главните проблеми, споменат от участниците, е това, че той се отнася до контролът а друг проблем, който беше обсъждан на широко, това е неодавнешната оценка на съответствието, което бе проведена във всички оперативни програми. До голяма степен очакванията към тази оценка бяха положителни. Всички приветстваха оценката на съответствието. Но опитът от първите одити и мерки по контрола показва, че оценката на съответствието, когато тя е положителна, не обязателно води до увеличаване на доверието. Накрая обсъждахме въпроса за съразмерността. Както казах, има, има мал, малки програми, в много испански региони има такива програми и там, отдете като участват тях, не мислят, че изискванията към тях са различни от, от тези към големите програми. Един от въпросите, който, проблем, който беше посочен от участниците, че ще е необходимо да се създаде по-ефективна процедура на контрол и одит. И то в вертикално отношение. Много представители на регионите посочиха, че същите проблеми се оценяват примерно първо от бенефициента, след това от местните власти, след това от местните одитни органи, регионалните одитни, националните и така нататък, и така нагоре чак до комисията те смятат, че е необходима по-голяма ефективност и по-добра координация. До голяма степен това е което ние установихме. Установихме, че не става въпрос само за регулирането, за, за регламентите, а това как те се тълкуват на национално равнище. А тук на хоризонтално отношение в регламента се прави много ясно разграничение между задачите на тези три вида а, власти управляващи, сертифициращи и одитни. А, има контрол, който се осъществява на различни равнища, но от нашето проучване а, с, по искане на Комисията за бюджетен контрол установихме, че страните членки е необходимо да изясняват в рамките на собствените си администрации как да избягват дублирането. за една и съща програма, програмата за териториално сътрудничество, а, някъде има застъпване между, а, между функциите на сертифициращите и другите органи в страните членки. И накрая проблем, който изникна и се открои. А ние бяхме мали, бяхме така малко изненадани, а това беше посочено и в обсъждането в парламента. Оказа се, че по някои от тези изменения ням, не е имало достатъчно консултации. Не е имало достатъчно оценка на съответствието, не е търсена помощ от външни експерти. Не, са, не, са, не е направено допитване до заинтересованите страни. Обясни се, че по една, спешността на, за някои от тези мерки не, не са правени достатъчно консултации. Е, е, установихме, че само около една четвърт от е, запитаните, една трета поправя се на е, господинът, само една трета смята, че са, са допитали до тяхното мнение. В региона, в който аз работя, се проведе среща на регионалните министри, обаче в подготовка на тази среща не бе проведена широка дискусия в региона. Може би, разбира се, на национално равнище има повече опит в това отношение. И надявам се, че бъдещите срещи ще могат да се опрат на прекият опит на органите, които изпълняват тези задачи. И накрая трябва да кажа, че според нас направените изменения нямат голямо въздействие върху намаляването на тежестите върху управлението и контрола. Вярно е, беше споменато и от професор Бахлер – както се казва на английски, понякога предпочитаме а, известното пред неизвестното зло. Но моля, а, нека не се забравя, че когато се предлагат изменения в бъдещето, че в досегашната работа има и слабости, които трябва да, от които трябва да се получим. Както беше посочено, има възможност за намаляване на административното бреме, като се намали броят и тежестта на изискванията. Например, управителите на структурните фондове, които се занимават с проблемите на контрола, трябва да отделят повече време на работата по същество и по-малко на контрола. Особено трябва да обръщат повече внимание на области като а, насърчаване на новаторството и така нататък. И накрая, какви са нашите препоръки? Те до голяма степен отговарят на това, което професор Баклер вече посочи. Значи необходима е а, съразмерност, в е, приеманите регламенти. Този въпрос е многократно обсъждан. Съществува и въпросът за изграждането на доверието, малките програми и така нататък. Защото в момента се правят някои изключения по отношение на изискванията към най-малките програми. Но то, това се отнася само до много малък брой. От 234-те програми, само 29 фактически а, са под прага на 750 милиона долара. По отношение на а, контролната и одитна работа, тук има две нива и трябва да бъде възможно да правим по-добра разлика между е, е, различните задачи, за да няма дублиране е, в работата на органите, които управляват структурните фондове. Трябва да се помисли как някои изисквания могат да бъдат специфично насочени към решаването на определени проблеми, а не да се универсализират. На вертикално равнище има още много възможности за подобряване на координацията между различните институции, между различните одитни органи. Могат да се провеждат съвместни одити между европейските одитни органи и одитните органи на цените членки, нещо, което в момента не се прави. Има един пилотен проект, е, който е полезен. В него очакват е, Холандия, Чешката република и Дания. Но, разбира се, тази работа може да се разшири и ускори, е, за да се подобри сътрудничеството между отнетните органи. И накрая, как да работим от тук нататък? как да продължим да изменяме и подобряваме а, а, тези рамки. Необходимо е повече оценка на въз... необходимо е повече оценка на въздействието на различните мерки и по-активно участие на страните членки. Разбира се, това не е нещо ново, то до голяма степен тези препоръки отговарят на някои от документите, прияти от Европейската комисия бъдещето на кохезионната политика а, е в по-интензивния диалог. Благодаря много. Искам да помоля сега господин Греъм Уотсън да вземе думата. Благодаря, госпожа Хюбнер. Аз ръководя а, сертифициращият орган и екипа по финансовите въпроси за европейските структурни фондове в шотландското правителство. Аз ще споделя мненията от контактите с регионални сертифициращи органи, както и с представители на други сертифициращи органи от други страни. Аз се отнасям с симпатия към счетоводителите, аудиторите, управляващите органи, които работят по тези програми. Аз няма да следвам някакъв срок ред в моето изложение. Ще приведа някои примери. Първото, което мога да кажа е, че не можем винаги а, да правим хората щастливи или доволни Важното е те да бъдат доволни през повечето време и техния брой да бъде възможно най-голям. Ние трябва да използваме а, възможностите за насочване на средства към проекти, свързани с а, проекти за енергийна ефективност, проекти в рамките на Джереми и Джесика. Ние реализираме програма, промеряме програма, която е много сложна, особено когато сме привели голяма част от средствата предварително. Ние не искаме да променяме правилата след това за ново пристигащите. I wholeheartedly agree with the simplification of uh, structure, certifying authority, managing authority, audit authorities, but we should do that at a member state. На ниво държави членки, на регионално ниво е необходимо да се работи по-координирано. Аз отговарям за системата за контрол управляващите органи, междинните а, нива не променят, а, не трябва да проверяват нещата и да се дублират непрекъснато. Сертифициращият а, орган трябва а, да бъде отделен за Обединеното кралство или за а, региони. Ние имаме отделни а, правила. Въвеждането на радикална промяна ще създаде затруднения. Хората, които се занимават с промяната, ще трябва да работят едновременно по две различни системи, а това е рецепта за катастрофа. Радваме се, че използвахме метода за упростяване, за удължаването на програмите, което ни позволи да приключим 2000-2006, като същевременно работим по 2007-2013. Промяната в системата ще бъде сложно нещо, скъпоструващо. Същите хора ще се занимават с всичко това. Няма да имаме два отделни екипа. Пресата в Обединеното кралство е изпълнена с съобщения за драстични съкръщения в бюджета. Ние трябва да се справяме с по-малко средства, да правим повече с по-малко средства. Това се отнася и за Европейската комисия. За това трябва да се запитаме дали ни трябва толкова много управление и контрол, дали се нуждаем от две или три генерални дирекции, които да разглеждат тези въпроси. сферата на одита и контрола имаме малък проект. Имахме представители от най-различни органи за контрол за нещо, което е сравнително малко по мащаби. Това не отправя добро послание. Става дума по-скоро за разхищение на ресурси, а не за добро управление. Опростяването е продължителен процес. Ние го реализираме от началото на програмата. Мисля, че ние имаме нова програма за плащания. Ние не искаме да се върнем а, към а, периода 2000-2006, когато приключваме периода 2007-2013. Един от основните проблеми, е, който ни засяга, се отнася до управлението на риска. Прехвърлянето на правомощия от национално на регионално ниво стига да е направено добре, нещо положително – но в края на програмата не трябва да дойдат отгоре и да кажат не ни харесва това, което правим. Така че става дума за, за риск. Правителството на Шотландия, на Обединеното кралство, на всяка от държавите членки трябва да отчитат този факт. Въпросът, който се задаваме, дали за малките програми се струва да се прави подобно нещо – Управляването на древни а, а, проекти преди одобрението от комисията ни изправя пред риск, защото комисията може да каже ни ни харесва, така че региона поема риска. Опростяването действа, но с него са свързани и някои проблеми, то има и предимства. Всяка, всеки регион, всяка държава членка използва отделни части от процеса на опростяването в своя полза. Реалният риск за нас е свръх контрола, без да се вземат трудните решения, да се направи разграничение между най-обикновено нарушение или пропуск и измама. Поправенето на грешките, извършването на, на одити – но обикновено в пресата а, всяко нещо се представя като а, измама. Всъщност измамите са много малки, нередностите са повече. Може би трябва да намериме по-удачен термин. И така не може да се направи всичко наведнъж, трябва да се върви с малки стъпки напред. Опростяването, промените действат, но се нуждаят от време, за да бъдат реализирани. Не можем просто да кажем по средата на програмата, че ще променим правилата. Ако искаме да направим нещо радикално различно за периода до 2013, трябва да ни кажете сега или следващата година, за да имаме време а, да а, приведем на практика нужните процеси. Надявам се казаното от мен а, да бъде полезно. Благодаря. Сега давам думата на Марик Калупа от Полша. Благодаря, че имам възможност да представя и нашият е, нашето виждане по темата. Кохезионната политика не е най-добрия механизъм на всички времена. Преждеговорившите посочиха основно проблемите от административен характер, проблемите с одита и с администрирането. Кохезионната политика има проблема, че тя се намира на кръстопът между различните хоризонтални политики на Европейския съюз. Всички органи на Европейския съюз се опитват в рамките на кохезионната политика да прилагат своите процедури и по този начин възниква риск да се допускат грешки и този риск е по-голям, отколкото в други области, защото всички се опитват да работят по собствените си процедури. По тази причина Кохезионната политика до известна степен се явява бойно поле, където се сблъскват изискванията от други политически сфери и от е, различни директиви на Европейския съюз. Има много грешки при изпълнението на политиката на сближаване и по тази причина се поражда дискусия дали не трябва да се повиши толеранса на грешките до около 2%, но аз смятам, че това е опит да се излекуват симптомите, а не е самото заболяване. Господин Батлер говори за някои усилия в посока опростяване, които вече са направени. Например, съществува възможност за удължаване на сроковете. Това е добра идея или пък съществува възможност за представяне на молбите за изплащане на средства на комисията. Аз обаче искам още веднъж да посоча, че досегашните опити за опростяване на процедурите по изпълнение на кохезионната политика, като че ли изглежда така, като че ли ние искаме да излекуваме туберкулоза с миене на зъбите. То е важно, но не и като средство за лечение на туберкулоза. С други думи, каква е причината за грешките при изпълнение на кохезионната политика? Трябва да се извърши едно проучване на тези причини. В момента Съществуват редица възможности също и под формата на санкции и за много държави членки е трудно да избягват грешките. По тази причина е необходимо упростяване. Мисли се дали толерансът на грешките не трябва да се повиши, но според мен вместо това ние ще трябва да се опитаме да намалим броя на грешките като цяло – това трябва да бъде посоката на нашите усилия. От този аспект ние сме твърде загрижени за новия бюджет, предложен от комисията, защото там се наблюдава стремеж към прехвърляне на отговорностите по отношение на управлението и контрола. Причината за подбора на тези оперативни средства е опростяване, обаче аз имам впечатление, че тук е, действителност не се върви към опростяване. Комисията естествено се стреми към унифициране на контролните системи и системите за управление, обаче по този начин се упражнява повече натиск върху системите на контрол на държавите членки. Защо? Защото е, там трябва да се извършва по-подробен контрол, така че да не се стига до не целесообразно изразходване на средствата, което пък от своя страна ще доведе до повече корекции, а това пък вече ще доведе до смяната на предназначението на предоставените суми. Ние не смятаме, че една подобна система представлява някакво опростяване. По-скоро за нас това е игра в полето на държавите членки и упражняване на натиск върху административните и контролни органи. Ако продължим в мислите си по-нататък, бихме могли да си зададем въпроса какво трябва всъщност да разбираме под политика на сближаване – в тази връзка искам да посоча и контрола, упражняван от Европейската сметна палата. Контролът е, в институциите се концентрира основно върху редовността на разходите в е, сферата на кохезионната политика – и ако говорите с експерти, ще установите, че е много по-важно да се проверява дали проблемът всъщност не е в сроковете за публикуване на проектите в официалния вестник на европейските общности за аудиторите всъщност не е толкова важно какви са сроковете те, само искат тези срокове да бъдат спазвани, в противен случай се налагат санкции. Следователно, ние трябва да се опитаме в хода на упростяване на кохезионната политика и на административните процедури да постигнем по-ясно изразяване на целта на одита от страна на Европейската сметна палата, като акцента се поставя върху одита на изпълнението. Държавите членки трябва да контролират дали всичко това се извършва в, в, е, чрез прилагане на надлежните процедури. В повечето случаи се действа точно така. Естествено, ние можем да обсъждаме и съвсем конкретни предложения, но на мен ми се струва, че това не е форумът, на който трябва да се обсъждат подробно подобни предложения. Представите, които имат държавите членки, могат да бъдат изразени в различни дискусии на регионални форуми. Мисля, че тук не е подходящото място. Накрая искам да посоча, че има решения, които са посочени в новия финансов регламент, които не отговарят на нашите представи. Защо? Защото се отежнява контрола и защото цялата отговорност за този контрол се прехвърля върху държавите членки. За нас това е още по-голямо осложняване вместо упростяване. Благодаря. Дами и господа, най-напред разрешете ми да ви благодаря за възможността а, да говоря и аз, като моя полски колега, да ви дам е, един поглед от една страна членка. Аз съм, представлявам Чешкото Министерство на финансите. А, е, там работя и отговарям за сертифициране на структурните фондове от една страна, а от друга страна за годишното сертифициране на разплащателните агенции за на селското стопанство. Това ми дава възможност да сравна някои практически страни на, на системите за регионално подмагане и подмагане на селското стопанство и съответните процедури. Най-общо казано, три са органите управляващ, сертифициращ и одитен. управляващият орган отговаря за управлението на програмите в съответствие с изискванията за доброто ръководство. Сертифициращият орган има за цел да удостовери системите за управление и контрол а одитният контрол трябва да установи ефективното функциониране на системите за контрол и управление, а също така да проведе определен брой одити, представителна извадка от одити. Знам, че има редица трудности при координирането на работата на сертифициращите и одитните органи. Понякога получаваме информация само за нередностите или възможните измами и ние като сертифициращ орган трябва да действаме по тези сигнали, но съгласно изискванията на комисията, насоките на комисията, не може да проверяваме на място как се изпълняват проектите. Можем само да искаме от колеги и приятели от одитните органи да проведат съответни одити. Ние самите не можем да направим това, тъй като ние само проверяваме сертифицираните разходи. Тоест, на практика, намираме решение на този проблем, но той не е уреден ясно. Сега по отношение на общата селско-стопанска политика. Тук има разплащателният орган, координираният орган, компетентният орган и предвидимшия орган и, и сертифициращият орган. Разплащателната агенция има подобни отговорности, както вие знаете, на управляващите органи при структурните фондове и тази разплащателна агенция трябва да бъде съответно акредитирана има и още едно задължение за страните членки, които са създали повече от една а, разплащателна агенция, но трябва да има само един координиращ орган, който осигурява а, последователността и вътрешната непротиворечивост на изпълнението на страните членки. Има един друг орган, така нареченият компетентен или правоимащ орган. Той отговаря за кредитирането на разплащателната агенция и за мониторинга на изпълняването на критериите за акредитационните критерии. Тук има много сходства между а, орган а, а, и е, областите, органите при структурните фондове. И последният орган е сертифициращият орган, който трябва да удостовери точността, пълността и достоверността на сметките на, на, от финансовите отчети на разплащателната агенция. Се опитаме да сравним законодателството. Трябва да задам няколко въпроса. Например, защо имаме сертифициращ орган в структурните фондове, докато имаме сертифициращи органи, които фактически изпълняват одит при земед... селско-стопанските фондове. Трябва да има последователност в различните политики. Винаги се опитвам да се изясна кой механизъм може да, да даде по-голяма увереност в точността на нещата за страните членки и комисията. Няма лесен отговор на този въпрос и аз самият нямам лично мнение все още по него. Мога само да кажа, че механизмът за отпускане на структурните фондове би могъл да изпълнява отпускането на фондовете в селско-стопанските, на селско-стопанските фондове със същото, при същото ниво на грешки, както това става по техния механизъм. И за да приключа краткото си изказване, бих искал да направя няколко предложения за бъдещите разисквания по въпросите на опростяването. Предлагам да се използва последователна терминология във всички наши политики, всички генерални дирекции, които участват в тази работа, по-добре да координират тълкуванията си и методологиите си. И нещо, което беше споменато днес, методологиите трябва да бъдат разработени и предоставени на страните членки още в самото начало на процеса, за да няма след това неприятни изненади трябва да се каже, че критериите за допустимост, които са дефинирани в регламента, трябва да бъдат еднакви за всички политики. Примерно ДДС се третира по различен начин в различните фондове. Споделям много от това, което Граем каза и мисля, че опростяването на механизма за отпускане и използване на фонсовете трябва да бъде един еволюционен, а не революционен процес. А, като се опрем на положителното в досегашният ни опит, който е различен в различните страни членки, разбира се. Струва ми се, че примерно при новите страни членки, сертифициращите органи, а, така разполагат се достатъчно а, персонал и в по-добро положение да дават необходимите сведения на националните а, органи и на комисията. Е, надявам се, че страните от Вишеградската чворка ще могат да представят документ по тези въпроси малко по-късно тази година на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, господин Грегор. С това бих искала да дам думата за въпроси и за коментари от страна на колегите. Госпожа Шрето. Госпожа Шретер, моят първи коментар по тази тема е, че наистина не беше казано само нещо ново. Хората, които са на място, познават много добре ситуацията и аз съм много разочарован от това, че нямаше конкретни предложения от експертите. Ние познаваме ситуацията много точно и хората, които имат опит, знаят много добре как са се развили различните неща и в каква посока и защо тези неща са добили по-точни очертания и е, защо е, Сметната палата е станала много по-точна в своята дейност. Това се дължи на факта, че имаше много проблеми с структурните фондове. Но нашия въпрос е, тук беше следния. Как ще успеем е, да извършим една оценка, ориентирана към резултат, която да може да е, бъде пригодна за целите на Сметната палата. Аз мисля, че вие можехте да ни направите предложения как да се действа в посока на резултат, как да се извършва оценка на тези средства, защото в крайна сметка ние сме отговорни пред европейския данакоплатец. Въпреки това установяваме, че не само а, ориентацията трябва да бъде към процеса, а и към резултата при а, изразходването на средствата, като разбира се се осигури прозрачно, за да знае да накоплатеца какво се прави с неговите средства. Това е балансът, към който трябва да се стремим. Това е и нашият въпрос, но по този въпрос вие не казахте нищо. Това, което казахте до сега, са факти, които са неизвестни. Благодаря. Господин Ламберт. Благодаря. Госпожо председател, аз мисля, че информацията, която беше предложена днес, беше много интересна, но имам някои въпроси. Повечето говорят за развитие, за еволюционен процес, вместо за голяма ярка промяна – т.е. коригиране на общия финансов регламент, неговата преработка. Ние също мислим в подобна посока, а именно всички фондове, които имат сходни проблеми като предмет на дейност, да бъдат управлявани заедно. Следователно, по този начин трябва да се осигури много по-добра връзка между Европа, между европейските структури и е, отделните държави членки. И разбира се, по този начин по-добро управление и включване на всички заинтересовани страни. Аз мисля, че основно става дума за държавите членки и дори за регионалните общинските нива там. Необходимо ни е също да кажем няколко думи за финансовият е, менеджмент и декларациите, които представят държавите членки. По това бяхме в командировка във Франция скоро и наистина е, бяхме много очудени от е, това, че всяко нещо трябва да се обосновава по 5-6 пъти и а, е, този процес няма край. Просто изискванията в финансовият а, е, регламент са изключително сложни, изключително бреме представляват и това трябва да се вземе предвид а, е, за а, финансовата прогноза 2014-2020 година като се направят промени в посока облегчаване. И последен коментар. Последиците от методите, които се предлагат при аграрните фондове, трябва да се вземат предвид, защото там съдържанието е толкова различно по отношение на бенефициентите, че наистина това не е пример за директна помощ. Как си представяте тук сценария? Ян Козавски. Благодаря. Аз искам да кажа нещо във връзка с местните и регионалните власти. Аз чета тук нещо за Major Projects в новия регламент. Става дума за огромни средства за околна среда и за други проекти. И второ предложение би било да бъдат съкратени сроковете за малките и средни предприятия. Това е член 57 и тези срокове трябва да се съкратят от 3 на 2 години, защото 3 години е дълъг срок за малките и средни предприятия и се отразява върху тяхната конкурентно способност. Още едно предложение във връзка с ограничаването на контрола и проверките. Тук става дума за един процедура на общностно ниво по отношение частотата на проверките. Аз самият съм установил, че в рамките на един месец финансовите органи извършват контрол, а такъв контрол се извършва и от одитните органи. Смятам, че това е ситуация, която отежнява дейността на тези, които изпълняват програмите. Моля колегите да насочват коментарите си към поставените въпроси. Благодаря за тези коментари. За съжаление, упростяването не е удачна дума за процеса, защото представя нещата упрочен, упростенчески. Както казах в заключение на моето изказване, тук става дума за един изключително сложен процес на, на съвместно управление. В а, други многостепени а, системи се забелязва същата сложност. В държавите членки системата за а, многостепено управление работи в а, Европейския съюз, където има 27 държави членки, всяка от които има свои институции, може да имаме упростена система с трансфери от бюджета към държавите членки. Но тогава може да се запитаме, защо да имаме европейска политика на сближаване. Аз разбирам отчаянието, което прозвуча тук, Решението не е в намирането на някакъв пробив, както казваме на английски, някакъв сребърен куршум, чудотворно решение. Но мисля, че се очертаха някои неща, какво би могло да се направи като положителна стъпка напред – Необходимо е да има еднакви правила за допустимост, стабилност на правилата по време на програмния период и след него да се разграничи измамата от други форми на нередности. Мисля, че това са добри насоки, които ни сочат пътя напред. Благодаря. Професор Бахлер, има ли други от колегите, които биха желали да отговорят на някои от засегнатите въпроси? Благодаря. Искам да се спра на въпроса на господин Ван Нистелрой. По какъв може да се промени нещата с финансовия регламент? Това е труден въпрос и отговор е още по-труден. Един от вариантите би могъл да бъде да се разчита на съществуващите системи за управление и контрол на национално ниво. В Чехия имаме три основни играчи в управляването на фондите, фондовете. Това е авторизиращият орган, администратора на бюджета и третият е счетоводителя. Тази структура е доста сходна на структурата, съществуваща в комисията. Там също е, има лице, което извършва авторизирането и други лица, които се занимават с одита и четоводството. Така че не е необходимо да се създава ново звено за разпределене на функциите тъй като съществуващата е, структура, разграничението между сертифициращи, управляващи и други органи е доста изкуствена. В рамките на управляващия орган трябва да има трите функции на национално ниво. Оторизиращ е, служител, администратор на бюджета, счетоводител и, разбира се, вътрешен е, контрол. И друго важно правило е да се спазват националните закони. Не зная дали има други експерти, които искат да вземат думата. А, съгласен съм с професор Бахнер. А, значи, о, о, възможно най-лесното би било да махнем а, генерална дирекция одит. Ако одита се извършва в регионите и в страните на, на място добре, добре когато има нередности, те ще бъдат открити, както ги откриваме. Това би била една сериозна а, промена в системата. Това ще помогне на някои, които кандидатстват, които са много често на, се, се сблъскват с трудности и накрая се отчаиват. През 2007-2008 година наблюдавахме това. Това са хората, които трябва да използват средства в структурните фондове, обаче те се сблъскват с редица хърдели, които трябва да прескачат, докато извършат работата си. Те много пъти се чувстват като че ли са обвиняеми. Непрекъснато трябва да доказват, че в структурните фондове се използват както трябва. Контролните механизми са прекалено строги нашата система за вътрешен одит. Ние работим и поддържаме се към международните стандарти и а, а, това а, фактически е което се нуждаят структурните фондове. Аз бих искал да а, се спра на следният въпрос. Какво трябва да направим, за да може годишният клиринг да бъде по-приемлив за парламентите и за сметната палата. Мисля, че вече е ясно, че сегашните одити и от страна на комисията, и от страна на а, сметната палата са трудни процедурният правен одит, така как се изпълнява в момента, трябва да определява всички противоречия в структурната политика. И докато типът одит, който се провежда, не се промени, така че да се прави одит на резултатите, а не на процедурите, ние ще продължим да имаме тези трудности, с които се сблъскваме и сега. Може да опитваме най-различни номера, примерно да повдигаме нивото на допустимата грешка над 2%, но както и по-рано казах, това значи да лекуваме симптомите, а не заболяването. Мисля, е, че е, трябва да се промени типът на одита, който прилагаме. Сега мисля, че може да минем към следващата група въпроси, господин Санче Смит. Благодаря, госпожо председател. Аз изслушах изказването на експертите много внимателно и ми се струва, като че ли има някакво противоречие а, между а, това, което се говори тук и така най-основните, най-сериозните проблеми а, на контрола и упростяването, така както ние ги виждаме. Проставането, което през периода 2001-2006 година беше вече започнато, обаче то предизвика реакции на трите членки и по средата на пътя, така да се каже, в брода не може да сменяме конете. Не може да променяме това. Необходими са по-малко административни изисквания от една страна и нещо, което всички искат. това е да се правят колкото може по-малко грешки, разбира се. И затова трябва, може да се попитаме е, дали става дума за една радикална промяна при тези промени, така да се каже, по средата на процеса. И когато а, е, се анализираме а, е, правилата за периода, за който става дума, мисля, че през 2004 година бяха формулирани тези правила, влезаха в села 2007, а днес сега сме 2010. А, имаме изправени сме пред положение, което е много различно от положението в 2004 година, когато се формулираха правилата. Затова може би трябва да си помислиме как могат да се приспособят правилата към реалността, в която, в която живеем. А, защото а, съществуващите разпоредби се отнасят към един по-рачен период. Говори се с добри ученици по отношение на процента на грешките и на слаби ученици – но необходимо е да се коригира този подход към грешките. добрите ученици би трябвало в такъв случай към тях да им, на тях да им се гласува по-голямо доверие и да не бъдат контролирани толкова строго, след като са доказали, че правят по-малко грешки. А, значи, необходимо е да помагаме. Не само да санкционираме, аз съм за санкциите, когато са необходими, но необходимо е повече да помагаме, отколкото да санкционираме. Благодаря. Благодаря. Сега господин Ангоракис. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да направя едно предложение, защото аз самият не разбирам определени неща. За това правя това предложение. Може би високо почитаемите лектори могат да се опитат да разработят документ, който да съдържа техните предложения и да представят този документ. Защо предлагам това? Защото дискусията винаги се води около темите грешки и измама. Аз мисля, че е важно да проведем една по-подробна дискусия по тази тема и това, доколкото си спомням, каза представителят на Чехия. Става дума за тема, която, за съжаление, не е предмет на настоящото обсъждане не беше спомената нито от господин Бехтлер, нито от е, другия докладчик. За съжаление, нямаме данни как е, ще въздейства това опростяване върху наредностите и върху измамите. Ние нямаме абсолютно никакви данни за това. Аз мисля, че всъщност става дума за проблем, който трябва да дискутираме. Аз идвам от страна, в която този проблем е много сериозен, казвам го съвсем открито и това е известно на всички, но ние трябва да знаем за какво точно дискутираме, когато говорим за упростяване. Второ, например, господин Бечлер представи една таблица – диаграма с стълбчета в три цвята и там темата беше представена по сравнително добър начин. В проучването на господин Бломайер на страница търся в момента страницата, страница 8 2009 там е записано, че 71% от случаите на измама сочат, че не е имало проблеми при освояването на средствата. И Също така се посочва, че това не води до ограничаване на бюрократичната, увеличаване на бюрократичната телес, е, тежест. Какво е, може да се направи с това изследване? Възможни са различни изводи. Това, което господин Бечлер спомена, то е посочено на страница 13 и е свързано с въпроса кои са всъщност допустимите рискове за тази кохезионна политика. Той посочва рисковете, обаче не дава отговор кои точно рискове са допустими или приемливи на същата страница е, можем да видим какви са разсъжденията на докладчика във връзка с е, критериите за подпомагане, но това, за съжаление, въобще не са нови критерии. Ако те бяха хармонизирани, това ще означава опростяване, но аз мисля, че тук не става дума за някакво предложение от нов тип. И смятам, че това, което трябва да бъде предмет на нашите усилия е казаното от господина от Полша, за съжаление забравих името му, и се извинявам, не става дума за въпроса процедури, става по-скоро дума как определена сума може да бъде предоставена за изпълнението на даден проект. И според мен това е основният въпрос. Благодаря ви. Uh, Колеги, имам още трима записали се за изказвания. Аз след това трябва да чуем представители на комисията. Така че опитайте се да бъдете колкото може по-кратки в изказванията си. И ако обичате, казвайте, ако можете, към кого отправяте въпроса си. Албрих, благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа на английски язик. Искам да ви благодаря за предоставената информация, резултатите от изследванията. Ние не очакваме от експертите, не дават детайли или предложения, тъй като предложенията са резултат от решения, които трябва да бъдат взети. Предложенията не трябва да са преди решенията. В парламента ние сме изправени пред интересна ситуация. В Комисията по бюджетен контрол ние водим дебата с Сметната палата, която критикува Европейската комисия за броя на грешките членовете на парламента бъркат грешките с измамите, обсъждаме възможните допустими нива на грешки. Сметната палата всъщност е иска от Европейската комисия упражняването на по-строг контрол. Имаме план за възстановяване, от друга страна, и обсъждаме и упростяването. И то всичко е, става едновременно. Сега обсъждаме въпрос как да се опрости нещо, което изисква повече контрол. Също времено обсъждаме и финансовия регламент. Както знаят членовете на нашата комисия, имаме дори първото предложение от Комисията по бюджетен контрол, как да се объединят двете процедури от а, страна на Комисията по селско стопанство и регионалната. Така че има най-различни предложения. Това, което очакваме от експертите, е да отчита, че има две стратегии. Първата е еволюционна, т.е. да се опитаме да направим нещо, което е много сложно, но ще успеем да го реализираме за 10-15 години или пък по-революционни мерки да предприемем. Т.е. преди новия програмен период да се зададем настоятелно въпроса как да дефинираме съвместното управление. В Европейския съюз има 27 различни системи, как да ги превърнем в една единствена система. Това е ключов въпрос. Въпросът за допустимостта опира до това дали да имаме хармонизирани критерии за допустимост за всички инвестиции или пък да имаме такава система за отчитане на допустимостта на европейско и друго на национално ниво. Това определено обърква изключително бенефициентите. Дали не трябва да се отнасяме с доверие към държавите членки, да ги накараме те да отговарят за прилагането, за управлението, за контрола, или пък да не им се доверим, поради всички грешки, които се допускат е, и да им дадем възможност е, е, и да ги контролираме все повече и повече. Това е невъзможно. Ние трябва да предложим или да им дадем повече, да им възложим повече доверие, да им гласуваме повече доверие, което последствие да се провери, вместо да имаме два центъра, центъра на решения. Няма да е възможно да действаме по този начин ако хармонизираме е, системата за разпределенето на средства, това също е съмнително, защото в земеделието има една система. По отношение на структурните фондове имаме система, която все още не е хармонизирана. Така че ключовите въпроси са а, за съвместното управление, как да го дефинираме, и ако сме сериозни, какво точно да хармонизираме? Дали допустимостта, държавните поръчки, какво? И каква да бъде реалната отговорност на държавите членки? В противен случай, ние ще бъдем изправени пред по-сложни въпроси, пред повече контрол и ще бъде възложена отговорност на държавите членки, без те да имат правото да вземат решение. Ние ще ги подложим на по-строг контрол, те от своя страна ще подложат на по-строг контрол бенефициентите. Всичко това ще осложни нещата. Те ще се кажат, благодаря ви много, но предпочитаме да се вземем заем от банката. Това може и да е революционно, но трябва да се вземе политическо решение и след това бихме могли да обсъдим подробностите. Можем да обсъждаме националните декларации, националните декларации за достоверност на отчетите, но европейските институции трябва да решат или да се доверят на държавите членки и да... или да ни им се доверят и да централизираме всичко в Брюксел. Мисля, че това няма да действа добре за дълго време. Онче Пласък е следващия оратор. Дами и господа, Не искам да повтарям това, което колегата Ян Олбрихт каза. Само ще добавя някои неща, колкото може по-кратко и ясно. Струва ми се, че опростяването, това значи системата да стане по-разбираема, терминологията да бъде последователна, методологията да бъде последователна и не противоречива. Това значи и за а, търговете, публичните търгове, трябва да имаме еднакви критерии за подбор. Не може а, да, нещо, което се отнася до един фонд, да не се отнася до друг. Необходими са ни същите правила, за даване на разрешителни за всички проекти в, и в страните членки, и в Европейската комисия. Необходими са ни същите критерии за това кога ще трябва да се платят, спъдат средствата. Всички тези правила трябва да бъдат стабилни. А, не трябва да разочароваме малките кандидати. Thank you very much. Um, It seems to me that um, what we've fallen into the trap of, of, of going down. Благодаря. А, струва ми се, че бедата е там, че ние аудитираме фактически проекти. А, а, трябва да знаем разходваните средства за какво са отишли. Това е основното. Мисля, че а, полският колега каза, никой не ни пита дали наистина сме построили моста, за който са дадени парите. Интересуват само от датите и от други работи. А, и разбира се, трябва да бъдем внимателни с това как се изразходват средствата. Но мисля, че а, нещата като че ли малко а, се изкривяват. Е, забравя се главното. Някои от проектите, примерно по социалните фондове, не постигат целите, за които тези фондове бяха създадени. Тоест, изпускаме а, от взора си главното. Какво ни е необходимо? Когато правим контрол, когато оценяваме проектите, трябва да можем да установим дали се изпълнява проектът. Ако не се изпълнява, да уведомим инстанциите, които следят за това, за фактите. Трябва да се опитваме да помогнем на тези, които са кандидатирали за европейски средства, защото наша цел е да им помогнем те да успеят. Разбира се, трябва да кажем на европейския накоплатец, да, средствата ви се използват, средствата ви се използват рационално, ефективно, при предназначение и така нататък но необходима ни е оценка на проектите. А не, както вече казах, световодителите да се впуснат като орляк над проекта и да направят всичко на парченца. Uh, Благодаря. И аз имам един съвсем конкретен въпрос. Е, искам да ги да попитам членове представители на Европейската комисия какво мислят по този въпрос. Не отдавна Европейската комисия на приключи работата по процедурата за оценка на съответствието. И след три години ще започнем работа по новата финансова рамка. Вие, когато разработвахте процедурата за оценка на съответствието, Взехте ли предвид изискванията на следващата финансова рамка, така че да разполагаме с системи, които ни дават възможност оценките на съответствието направени в страните членки да станат основа за разработването на следващата финансова рамка? било експертите, било представителите на Европейската комисия, ако искат да кажат нещо по този въпрос или да кажат няколко заключителни думи, господин Уотсън във връзка с оценката на съответствието ще кажа нещо. Виждате, предпочитам лесния въпрос. А, разбира се, оценката на съответствието е това, което ние правим. Очакваме комисията да приеме нашите заключения и очакваме комисията да може да използва нашите заключения в бъдещите си програми. Обаче за 2007-2010 програмата е така направена а трябва в следващия период 2010-2013 да направим сериозни промени в тази система. Uh, uh Just... Благодаря. Uh, за да отговоря на въпросът, който гръцкият колега зададе, не му запомних името, фактически в е, проучванията на ефективността на нашите мерки, какво ни казват те? Се казва, че още е много рано да решим а, каква е ефективността. Поради спецификата не може веднага да установим дали а, всичко това има въздействие върху нивото на грешките. А, има разлики между нашите проучвания, нашето изследване и това, което Роналд Блумайер е правил. Е, от една страна става дума за становището на управляващия, от друга страна на, аудитиращия. Е, съществуват големи разлики между е, критериите, между мерките, които се прилагат. И ако искаме да оценим ефективността, трябва да се анализираме конкретните мерки. Грайм Уотсън спомена това, че много от мерките, които се приемат, ще имат положително въздействие, но много на много конкретни и специфични елементи от управлението и не е обязателно ще намалят общото административно бреме. А, примерно, когато говорим за а, плоските ставки, а, те се а, приветстват от много от управляващите органи, а, но те не обязателно ще подобрят общото положение. Благодаря. Благодаря, господин Грегор. Аз искам да се спра на два въпроса, които бяха поставени за интервенцията по отношение на структурните фондове и политиката в сферата на селското стопанство. Те са доста различно. В селското стопанство системата позволява да се справят с многогодишни програми, като тази за развитие на селските райони. Докато при структурните фондове нещата стоят доста по-различно. Необходимо е по отношение на структурните фондове да разберем какво означава реално сълскостопанската политика изисква пълен одит преди стартиране на системата, непрекъснат мониторинг на критериите за акредитиране, което означава, че на всяко три месече трябва да се срещам с разплащателната агенция, за да се уверя, че те изпълняват критериите. Има също и изискване и за годишен доклад за критериите за акредитиране. И аз попитах колегите от Генерална дирекция по регионално развитие какво разбират под това – те казаха, че това включва процеса от самото начало. Тоест има непоследователност. Финансовият регламент също подчертава, че всяка роля на комисията може да се дефинира чрез типични за определеният отрасъл регламенти. Ние се питаме защо това да е така, защо Генерална дирекция регионално развитие трябва да им играе някаква роля в процеса на акредитация, който се отнася до селското стопанство, например. Искам да се спра на две неща, които не бяха засегнати. Какво да аудитират аудиторите? Като бивш аудитор мога да кажа, че е много лесно ние да проверяваме сметки, цифри, но е трудно да се следят резултатите Например, какво обучение е извършено и прочее. Това изисква по-различна методология, по-различна нагласа. Лесно е да се аудитират отчети, цифри. За взаимодействието между комисията и asking you to do more control и ECA. Може да се каже, да, имаме доста контрол вече и без друго. Какво повече искате от нас? Desire, desire. Така че трябва да се изясни със сметната палата какво точно трябва да се направи. Обикновено се говори за по-дребни промени, трябва да се следва определената методология, не да се смесва методологията за селското стопанство и тази за структурните фондове. Благодаря. Господин а, Маре Калупа, не. Питър Беркови. Благодаря. Искам да благодаря на експертите, и на депутатите от името на Европейската комисия. Дискусията беше много интересна, ние слушахме внимателно. Искам да спомена две неща. Това, което каза господин Блумайер за консултациите. Мисля, че през последните две години ние водим много интензивен процес на дискусии, консултации с специалисти от държавите членки на регионално ниво. Имаме различни работни групи, различни видове контакти. Така че ние сме откроили някои от древните проблеми в тази политика. Мисля, че експертите отправиха ясно послание от национално и регионално ниво, че е необходимо да има еволюционен, а не революционен процес в бъдеще. Трябва да се види какво не е провървяло и как могат да се подобрят нещата, да се опростят, да се оптимизират, ние ще излезем с предложение в рамките на доклада за политиката на сближаване. Искам да се спре на важна идея, че се нуждаем към един по-целеви подход по отношение на риска. Едно от посланията, които често ни се отправя, е, че там, където се насочват ресурсите, не винаги е мястото, където съществува най-висок риск. Т.е. трябва да има по-голяма пропорционалност и диференцираност в бъдеще. Набързо в отговор на въпроса ви за оценката на съответствието. Това, което проследяваме е дали този процес на оценка на съответствието може да се използва в бъдеще. Това ще зависи от това колко ще променим системата междувременно, както казаха някои от колегите. Ние започнахме проверка на процедурата за оценка на съответствието и мисля, че като цяло резултатите са положителни. Държавите членки намират този процес за позитивен. И на последно място, що се отнася до финансовия регламент, има доста опасения, че има предложение да се възприеме системата, която се прилага в сферата на селското стопанство. Не, това не е нашето намерение. Генерална дирекция регионално развитие счита, че има някои елементи от системата в земеделието, които може да се използват. Един пример. Например, за годишната заверка на отчетите. Мисля, че тук имаме е, две предимства. Първо, по-настоящем ние и бенефициентите трябва да изчакат до края на програмния период, т.е. две-две години и половина след приключването на програмите, за да а, бъде приключен окончателно проекта. Малките бенефициенти трябва да имат това предвид. Това осложнява значително нещата и административната тежест е прекалено висока. Затова ние искаме да имаме една годишна процедура, да се заверяват отчетите, да се каже да, до тук сме приключили. Мисля, че това ще упрости живота на всички. Трябва да бъдем на следващо място и реалисти. Начина по който а, комисията се отчита пред парламента а, е на годишна основа. Затова трябва да намерим начини по начина, по който ние обясняваме като комисия какво се случва на национално ниво, на бюджетния орган, да бъде достатъчно ясно и а, кръга да бъде твърде кратък. В Генерална дирекция селско стопанство има и други елементи, които не са толкова подходящи. Има доста големи различия, но не трябва да отхвърляме априори нещата. Трябва да бъдем прагматични. Председателката, благодаря. От името на всички ние бих искала да подчертая, че ние високо оценяваме споделените идеи, вашата оценка на положението. Това ни дава възможност за размисъл в подготовката за следващия програмен период. Това, което беше ясно от всички изказвания, както и във въпросите и съмненията, изразени от колегите тук, от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, е, че има различни мнения, но много зависи и от опита на крайните бенефициени, на различните участници в системата. Има разлика и в мненията на управляващите органи и на одитните органи. Така че това е предизвикателство, което е доста а, сложно, което само по себе си създава проблем. Но а, с всяко решение са свързани и ползи, и разходи. Необходимо е да се намери обаче нужния баланс за който споменах още в началото на нашата дискусия. Отново искам да ви благодаря. Един, една молба към комисията. Има някои елементи от политиката, които ще се запазят. Е, оценка на екологичното въздействие, както и други процедури, които ще е, изискват е, одобрението на различни служби на комисията. Знаем обикновено колко време отнема всичко това, колко много забавене може да се натрупа. Затова комисията трябва да види по какъв начин би могла да ускори тези вътрешни процедури, да понякога те могат да бъдат съкратени дори с една година по... при приемането на проектите. И в заключение искам отново да благодаря за направените изказвания. Надяваме се, че ще имаме нови срещи през идните години, когато обсъждаме конкретни примери в регулаторната рамка. Благодаря ви най-сърдечно. and now we, we move um, to our uh, point number four on the um, agenda. Минаваме към четвърта точка от дневния ред, гласуването и както обикновено искам най-напред да изпробваме дали работят машините за гласуване, така че моля да сложите картите си за гласуване, за да изпробваме дали работи системата. Това е пробно гласуване. Бихте ли гласували? Прекратете гласуването. Всъщност по-малко колеги са гласували, отколкото има в залата. Нека да изчакаме още малко. Двама души все още не са гласували. Всичко добре ли функционира? Аз съм загубила картата си, така че но ще гласувам с дигане на ръка. Прекратете гласуването. Добре. Започваме същинското гласуване. Значи, започваме най-напред с осмо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, но никой е не, не всички са гласували. Ако обичате, гласувайте всички. Гласуваме по контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на комисията. Колеги, гласуваме общо по изменения 8, 9, 10, 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, прияти. 12-то изменение. За, против, въздържали се, прието. 13-то изменение. За, против, въздържали се, прието. 15-то. Извинявайте, тук можем и също 14, 15 и 16 да гласуваме наведнъж за, против, въздържали се, прието. Сега Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. Второ. Ако искате, може от тук, от второ до края, до седмо да гласуваме заедно. За, против, въздържали се. Прието и сега а, ще гласуваме за цялото проекто становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40, 40 за, 1 против. Поздравления, за който е подготвил проектостановището. Сега един много по-трудно гласуване. Това е по пета точка. Развитие на потенциала за разкриване на работни места в една нова устойчива економика. Започваме с първи компромис. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по първата част на първо изменение. За, против, въздържали се, приета е първата част. В такъв случай стигаме до втори компромис. За. Моля ви, колеги, гласувайте. Кой е за втори компромис? Още един път гласуваме. Втори компромис. За против, въздържали се. Прият е втори компромис. Сега десето изменение. Колеги, гласуваме по десето изменение, то е на три части. Гласуваме по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Втората част не се приема. Третата част за, против, въздържали се. И, втора, и третата част не се приема. Сега 14 извинение за, 14 за, против, въздържали се. Не съм сигурна какъв е резултатът. Трябва да променим. По 14 гласуваме електронно. Край на гласуването. 25 за, 16 против, значи 14 се приема. Стигаме до трети компромис. Трети компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега четвърти компромис, за, против, въздържали се, приема се. Сега 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се. Според мен се приема, но ще трябва да проверим. Значи това е 24-то изменение. 25-то изменение. Пети компромис, извинявайте. За, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се. не се приема. Това беше 28-29 за, против, въздържали се. Според мен и то е прието. 30. Тридесет и първо, извинявайте. По 31 за, против, въздържали се. 31 е прието. Съжалявам, извинявайте, ще трябва да повторим гласуването. 31 е устно изменение. Ако никой не възразява а, срещу устното изменение, сега гласуваме по него. Кой е за устното изменение? Против? Въздържали се? Приема се. 33-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 35-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега 39-то изменение за, против. По лингвистичното изменение не, не трябва да гласуваме, ми казват от секретарята. А сега 39-то. 39-то. Трябва да го гласуваме за, против. Въздържали се, приема се. 40-то. по 400 за. Извинявайте, не съм сигурна, казал председател. 40, 41. 41. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шести компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-во изменение. За. 51-во. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 52-ро. За. Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. А сега за цялото проекто становище. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 40 за, 2 против. Приема се. Благодаря. С това приключихме с гласуването. Колеги, сега минаваме към следващата точка на дневния ред. А тя е номер 6. Тя се отнася за а, пак за Мадейра и езорските острови. А, говорихме по този въпрос днес и а, ще се отчита накрая срока за внасяне на изменения. Както си спомняте от разговорите на последния път, трябваше да проведем консултации за взетите решения поради влизането в сила на Лисабонския договор и необходимостта от въвеждането на нов член за делегираните актове. И сега ние отново се консултираме по този въпрос и се надявам, че ще можем да приемем без изменения решението. Но може да... Не искаме да се създава прецедент. искаме парламентът и в бъдеще да бъде осведомяван, когато се използва подобна процедура за изменение на законодателни актове, прияти от съвета, съгласно специалната законодателна процедура. В бъдеще искаме да бъдем консултирани в тези случаи и затова тук се предлагат три изменения, които внасят именно това изискване, ние да бъдем консултирани в бъдеще. Не знам дали някой иска да се изкаже по този въпрос. Да. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, em primeiro lugar, queria sobretudo agradecer. Благодаря. Искам да благодаря за начина по който разгледахте този въпрос. Този въпрос е изключително важен за хората от Мадейра и от Азорските острови. Имаше някои проблеми първоначално. Съвета и комисията не приеха предложенията за изменения. Отчасти това бяха изменения, предложени от мен. Виждаме това в анекса към предложението. Добавени са нови продукти след 2008, защото искаме да постигнем по-голяма конкурентоспособност в зоната за свободна търговия в Мадейра и Зорските острови. Тези економики са изправени пред предизвикателство в наши дни. Ние бяхме направили някои предложения, които, за съжаление, бяха отхвърлени. Комисията и съвета действат, по мое мнение, нелогично, дори шизофренично в някои случаи, тъй като през последните няколко седмици имаше някои мероприятия, организирани от комисията и съвета. Там се говореше за нашата нова стратегия в подкрепа на отдалечените райони но когато съществуват възможности, нито съвета, нито комисията прави нещо конкретно, за да помогне на хората от тези региони. Ако видим за какви разходи става дума, мисля, че това е абсурдно. Сумата не е голяма, като се има предвид важността на предложението, което обхваща период от 10 години – Аз намирам за доста неприемливо начина, по който се отнасят към този въпрос съветът и комисията. Надявам се, че ще можем да постигнем в крайна сметка съгласие в най-скоро време. Надявам се моето предложение да бъде прието, защото то е в помощ на тези отдалечени райони. Има ли други желаящи да вземат отношение? Имаме до 28 юни срок за представяне на изменения. В началото на юли ще ги гласуваме. Благодаря много за направеното изказване. Сега преминаваме към точка 7. Тук, както ви е известно, уважаеми колеги, работната група за бъдещето на политиката на, на сближаване работи много интензивно през последните дни, както и днес ние започнахме на ниво координатори да договаряме окончателния вариант на позицията ни. И по време на това заседание ще продължим да разглеждаме този проекто документ, който отразява нашата позиция. През първата седмица на, на юли въпросът ще се разглежда в Генерална дирекция регионално развитие. Ние ще продължим работата за бързо приключване на процеса веднага след приключване на днешното заседание на нашата комисия. Ако нямате други въпроси или коментари, бихме могли да спрем до тук. Не. Господин а, Ангуракис има думата. следих е, заседанието на координаторите. всички политически групи са свършили сериозна работа. но как ние участваме в тази работа? Знаете, че за жалост ние не можем да допренесем в, в, изгот... за изготвянето на този текст по следните три причини. Преди всичко, този текст е, е зависи от стратегията, японската стратегия.